I think you start now because yeah. by the time we have the tech votes First of all, we uh, adopt... Най-напред да приемем дневния ред. Ще гласуваме економически семестър за координация на економическата политика, годишна стратегия за устойчив растеж 2021-2027. Дневният ред се приема. Няма съобщения на председателя, затова преминаваме към гласуването. Да започнем с пробно гласуване. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Всички ли гласувахте? 50 карти са въведени. Остава още една. One GUE, is missing, um, e is missing. Липсва една карта на от Обединената левица. А, и това е така, защото лицето няма, не носи картата си. Приключихме с пробното гласуване и преминаваме към същинското. Дами и господа, започваме с компромис А. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и един за, 32 против, отхвърля се. Алтернативен компромис А. Гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис Б. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към альтернативен компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. Альтернативен компромис Д. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Е. Следва. Компромис Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис Е. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Алтернативен компромис F. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис G. Гласувайте. край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис G. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис H. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Алтернативен компромис хаш. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис хаш А. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис хаш А. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис И. Гласувайте. Един глас от НП в повече. Край на гласуването. Компромис И. Отхвърля се. Алтернативен компромис И. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, изменение 365. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Измерение 366. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 367. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 368. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се, следователно Следващите няколко изменения отпадат, затова преминаваме към 371 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 372 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 372. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Останалото пада и затова преминаваме към изменение 376. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 377. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Три, седем, осем. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Останалото отпада. 384. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 386. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 387. 387. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 388. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 389. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 390. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Йота. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис Йота. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис А, Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис АБ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АЦ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис АЦ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Алтер... Компромис, извинете, АД. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернативен компромис АД. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АФ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Енви, изменение номер 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Бюджет 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Бюджет 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. 8, извинете, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. И сега гласуваме целия текст. Някой желая ли да се изкаже, да помисли? Всичко е ясно, добре, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа за, 32 гласа против – Нула въздържали се. Предложението се отхвърля. Благодаря ви за присъствието.